Скъпи колеги, предлагам да започнем нашата работа. Не разполагам с чупчето, председателското чупче, за да ви принуда да млъкнете, но много ви моля все пак. Нашето заседание трябваше да продължи е, два дена, ден и половина, но ще се опитаме да го проведем за една сутрин. Бе, Да, имам микрофон, но нямам чупче. За да чукна по главите на прекалено бъбривите колеки. Така, а, сега а, ето ми и чукчето. Сега ще имаме важно гласуване, предвидено за 10.45, но за да може да се проведе това гласуване и за да може вота да бъде валиден, трябва поне половината членове на комисията да гласуват за предложението, т.е. 22 души. Става дума за мандат, който ще предоставим на Инге Гресла за промена финансовите правила, които трябва да бъдат променени предвид политическото споразумение за многогодишната финансова рамка. Знаете какви са сложните модалности сложните аспекти на преговорите, които постигнахме известни споразумения в някои области. Сега трябва да гласуваме този мандат с цел да се постигне един баланс на цялото мефре. А, сега, ако нямате засед... възражения по дневния ред, прият. Моите съобщения са в Кобонюс. Нямаме и протокол за приемане, тъй като в момента този протокол се изработва. И за това ви предлагам да минеме към точка 6 от, дневна, от дневния ред става дума система за собствени ресурси на Европейския съюз. Разбира се, това не е големия дебат по собствените ресурси, нито пък създаването на група на високо равнище. Става дума за три текста. Жан-Люк Дуан е тук, който е наш докладчик и Ян Ан Янсен – И представителката на съвета е тук сред нас. Аз я поздравлявам. Тя е тук сред нас и ще я помоля да изрази становището на председателството по въпрос. Имаме също така и честа сред нас да е генералният директор на съответната дирек... генерална дирекция на комисията е, ще ни представи също предположенията и след това ще видим какво, какво е становището на съвета по въпроса. Господин генерален директор, имате думата. Благодаря, господин е, председател. Нещата са прости и ясни съгласно миналогодишната практика и разпоредбите на договора. Излизаме с предложение за собствените ресурси. Правилника за тяхното осъществяване за реализирането е ново решение. В миналото решението беше единственият документ, с който разполагахме. Също така предлагаме и е, документ за, пред, за използването на собствените ресурси. Парламента трябва да излезе с становище по правилника и а, е, документа за предоставяне на тези собствени ресурси. Тоест, парламента трябва да даде съгласие по текста за осъществяване на разпоредбите. На следващ етап решението трябва да бъде ратифицирано от националните парламенти, като това е процедура, която продължава около две години. Подобно, подобен подход не е новост и в миналото сме прилагали същата процедура. Господин председател, бих искал ако ми позволите да благодаря на парламента за подкрепата, която оказа на комисията по аспектите, свързани с собствените ресурси. Разбира се, е, резултатите не са на висотата на нашите очаквания, но е, мисля, че все пак е, вървиме напред, е, особено след създаването на групата на високо равнище и приемането на цялостния пакет е, ще ни позволи да приключиме преговорите за многогодишната финансова рамка. Това е господин председател. Колкото по съдържанието, самия текст на практика е съпоставим с текста от миналата многогодишна финансова рамка, просто има допълнителни специфики, но нищо наистина ново. Госпожа представителката на съвета. Thank you. Благодаря, господин председател, дами и господа депутати. Благодаря много за възможността да ви представя законодателния пакет за собствените ресурси на Европейския съюз, по който съвета постигна споразумение преди три седмици, както добре си спомняте. Комисията излезе през 2011 година с предложение за въвеждане на нова система на собствени ресурси, свързана с новите предложения за МФР за 2014-2020 година. Двете предложения бяха внимателно и подробно разгледани от съвета и свързани с новите предложения, свързани с МФР. На срещата на съвета на 7-8 февруари 2013 бе, бе постигнато споразумение не само по а, финансирането, но и по а, частта разходи. Няколко месеца бяха необходими за двете институции, съвета и парламента, за да, за да постигнат е, меморандум за разбирателство относно пакета за МФР. Новото междуправителствено споразумение, различните законодателни предложения както и съвместни становища и съобщения. Едно от тях е свързано с собствените ресурси. Но, разбира се, има още е, какво да се желае. В, е, в краткосрочен план е необходимо да се усъвремени цялата система за собствени ресурси за МФР 2014-2020 година, като това бъде приведено в съответствие с разпоредбите на Лисабонския договор и промените настъпили в МФР. Съвета постигна споразумение по пакет от три законодателни предложения, за да може да бъде постигната тази цел и да се създаде регламент – в който да залегнат мерките за изпълнение на системата за собствени ресурси по силата на член 311 на договора. Също така и постигнахме и съгласие по промените, които трябва да бъдат въведени по силата на договора. Съвета, решението на съвета за собствени ресурси, както и решението за предоставяне на собствените ресурси и а, изискванията за ликвидност. Споразумението, постигнато в съвета, взема предвид заключенията на съвета от февруари 2013 година, в което се предвижда въвеждането на, на система, която няма да претърпи промени за 2014-2020 година, освен някои корективни мерки за някои държави членки или намалението на вноската на съответните държави членки с съвета също също така отчете и другите промени, които са навлезли и които са поступили след а, приемането на правилника от 2007 година, т.е. слугите за финансово, финансовите услуги и промяната на тавана за собствени ресурси за 1,3% и ангажиментите за 1,29%. Нека да кажа с две-три думи. Законодателният пакет, по който се споразуми съвета, има три цели. На първо място – да не се променя системата, когато в аспектите, в които това е възможно. Две, да се вземат предвид промените настъпили от 2007 година и след въвеждането на Лисабон, влизането в сила на Лисабонския договор и разпоредбите в тази област. И на трето място – системата на собствени ресурси да вземе предвид заключенията на съвета по МФР за 2014-2020. След постигането на споразумението по пакета в съвета, три законодател... трите законодателни предложения в момента се разглеждат от юристите-лингвисти и ще бъдат разпратени на Европейския парламент сред приключването на работа. Европейския парламент ще бъде приканен да вземе решение и да одобри предложението за системата за собствени ресурси, като вземе предвид проекто предложението на съвета за собствените ресурси и правилника за методи и предстоянието е, процедури за предоставането им. За при изработването на становището си по двете предложения. Надявам се, че Европейския парламент ще приеме предложенията и ще е, даде своето одобрение до края на своя мандат. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, госпожо, за пози... становището на съвет. Е, господин Деян, благодаря ви, господин председател. Предложението, което разкажем, както припомня генералният директор, е класическият пакет, който управлява собствените ресурси. Държа обаче да отбележа нещо положително, а именно фактът, че съветът по предложение на комисията най-вероятно се вписа в процедурите, предвидени от Лисабонския договор и предвижда специфична процедура за мерките за прилагане. В случай се прилага процедурата за одобрение. И по този начин съвета зачита правомощията на парламента, което според мен е положително. Що се отнася до съдържанието и начина по който ние ще формулираме нашето предложение, мисля, че би следвало да се съсредоточим върху основния текст за собствените ресурси. И тук следва да припомним, че Европейската комисия преди това излезе с а, други предложения, които парламента винаги е подкрепял. И винаги сме съжалявали, че съвета не последва същата тази линия на поведение. Ние винаги сме защитавали идеята, че се нуждаем от собствени ресурси и сме доволни от и ще се радваме, ако групата на всяко равнище може да започне своята дейност възможно най-скоро и да достигне до заключения, които да съвпадат с позицията на парламента. А сега относно водещия текст за собствените ресурси. В случай парламента е в процедурата за консултация и ние може да излезем само с становище. И мисля, че няма много смисъл да определяме становището си чрез изменения, защото ясно, че това няма да доведе до, голям, до някакви конкретни резултати. Мисля, че в нашето становище ние можем просто да подкрепим първоначалното предложение на Европейската комисия и да изразим становището си, че ще, стиг... ще, ще успеем да постигнем целта си чрез създаването на група на високо равнище. Няма нужда да одобряваме окончателно текста в настоящият му вид. Няма и такава предвидена процедура, просто ще подчертаем основната ни позиция, както винаги. Благодаря, Жан-Люк. Ан Янсен. Да, благодаря ви. Аз напълно подкрепям казаното от Жан Лук. както обясни и господин генералният директор, решението за този текст ще бъде прехвърлен към националните парламенти. И аз наистина насърчавам всички колеги от националните парламенти много внимателно да прочетат текста и да се запитат, разбирате ли въобще за какво се говори в него. Такава обаче е решението. И ми се струва, че като цяло самият текст показва колко е голяма потребността от създаването на групата на високо равнище и от изготвянето на една нова система. Или казано с две думи, подкрепям предложението на Жан Лук. Си Ан Елга Трюпел. Елга Трюпел. Yes, um, I think maybe we should... Благодаря ви мисля, че ние трябва да се замислим малко какво можем точно да направим, дали можем да поставим повече условия, защото съгласието на НП за, всъщност съгласието да се приеме МФР беше обвързано с създаването на групата високо равнище за собствените ресурси, но тази група все още не е създадена три месеца по-късно. Ето защо смятам, че ние би трябвало да използваме този последен законодателен пакет като част от пакета за МФР и да окажем натиск над съвета за създаване на тази група на високо равнище. Тук работим в процедурата по одобрение. Мисля, че можем поне да отложим одобрението на този законодателен пакет до първото заседание на групата високо равнище. Както каза и Ан, не можем да бъдем удовлетворени от настоящото положение и смятам, че трябва да се опитаме да поставим някои условия с цел постигане на някакъв напредък. За мен е недопустимо факта, че ние няма никакъв напредък по тази група за високо равнище. Думата има Ян Мудър. Благодаря, господин председател. Струва ми се, че сведенията, които чухме, бяха много полезни. Струва ми се, че за първи път Европейски парламент трябва да даде своето одобрение по законодателния пакет за собствените ресурси, което е положително, макар че отне две години да започне тази процедура. Но нека да си представим невероятното, а именно, че Европейския парламент откаже да даде своето одобрение. Какви биха били послед последиците, защото сделката, която договорихме миналата година, предвижда собствените ресурси от страна на държавите членки от една страна и разходната страна на бюджета от друга страна. Основно се съсредоточихме върху разходната страна на бюджета, а почти не сме засягали въпроса за собствените ресурси, освен идеята за създаване на компетентно високо равнище. Какво обаче би означало за държавите членки нашият отказ да дадем одобрението си? Това означава, че изобщо няма да имаме многогодишен бюджет съгласно делата ни от февруари. Какво ще се случи, ако откажем да дадем нашето одобрение? Това е моят въпрос. Какво става? Колкото разбирам, явно атомна бомба е паднала в парламента. Не знам дали докладчика би искал да сподели впечатленията си. аз се изкушавам да ви кажа следното. Разбира се, ще се обърнем към правната служба и действително за тях ще бъде интересно, интересен прецедент да ни отговорят какво ще се случи при подобен случай. Но на мен се струва, че от правна гледна точка, докато не се приеме ново решение, се прилага старото решение. Второ, от политическа гледна точка, ясно е, че а, един подобен отказ ще създаде, ще доведе до проблеми в а, съвета и ще поставя под въпрос а, споразумението относно многодишната финансова рамка, договорено от двете институции. Трето, ако Парламентът прекалено дълго отлага гласуването. Има опасност да бъде подведен под отговорност за неизпълнение на задълженията си. Ако че просто откажем отказа, сме спазили сроковете и а, проблемът вече става и политически, и правен, но ако, ако прекалено много отложим решението си и изпуснем сроковете, тогава вече може да бъде под, подведен под отговорност. Това е въпросът на Ян Мулдер. Той, разбира се, има и политически, и правни измерения и се надявам, че докладчика съвместно с правната служба ще бъде състояние да отговорим този въпрос. Жан Лук. бих искал да добавя следното на този етап се поставя въпроса дали ще увържем нашето решение с създаването на групата за високо равнище и може би председателя може да ни каже какво се случва с нея. Струва ми се, че е в интерес на съвета да приемем този пакет и едновременно с това да се състои учредителното заседание на тази група на високо равнище. По този начин ще покажат двете страни, че добросъвестно изпълняват задълженията си съгласно споразумението за МФР. Но идеята да, да откажем одобрението възоснова на решението за прилагане, защото никой не поставя под въпрос самото решение за собствените ресурси, струва ми се, че подобен отказ би бил не би дал никакви резултати. Първо, защото самия пакет за собствените ресурси като такъв попада по процедура, при която на практика съвета няма нужда от нашето съгласие. И както каза и председателят, съветът може да използва актовете за приложение, предвидени в настоящото решение, предишното решение собствените ресурси, за да прилага това решение. Или казвам с други думи, в този случай съветът ще е спазил своите правомощия съгласно договора. ми се струва, че в случай е добре да не си играем с огъня. Благодаря. Арда? Благодаря, господин председател. Бих искала да се спра на самото съдържание на това предложение. в него няма нищо ново. Както знаете, от наша гледна точка цялата система за собствените ресурси, предложението, което срещаме в момента са недостатъчни. не само, че не се запазва статуквото, а дори има стъпка назад по отношение на системата за собствените ресурси с това ново предложение. В Европейския съюз има една нова държава членка и все по-малко ресурси. Ето защо нашето становище относно собствените ресурси не би трябвало да зависи в толкова голяма степен от решението на държавите членки и техните бюджети, а би следвало да се основава върху други източници на собствени ресурси. Най-вече прочутат данък върху финансовите транзакции, който което все още не се възприема на сериозно от много хора. Целта на предложението е да, въведи, да въведем дребни корекции в начинът на изчисляване на вноските на държавите членки. По този начин обаче не може да разрешим проблемите по същество, и ми се струва, че отново ще се сблъскаме с същите трудности, ако приемем това предложение. Или казано с други думи, ще продължаваме да бъдем зависими от държавите членки, или казано други думи, от правителствата. Благодаря. Алда. Добре, мисля, че вече по-добре разбираме тези три текста, които, както каза и Жан-Люк Деан, имат нови характеристики и които отразяват прилагането на договорът от Лисабон. Относно групата на високо равнище има забавяне по причини, които са ви познати. Имаше трудности в имахме трудности да се разберем кой ще председателства тази група на високо равнище. Също така трябваше да решим и още един проблем с съвета относно броя на членовете на тази група. Но принципът, че тази група трябва да бъде учредена и да започне да работи възможно най-бързо е договорен принцип. И доколкото съм наясно, в момента се предвижда датата 25 февруари за учредяване на групата на високо равнище с председател Марио Монти и а, съответните членове на групата, представляващи трите институции. При всички случаи този график съвпада с графика, който ние сме си определили за работа по, те, по пакета от три законодателни текста. Чет, на 4 март на следващото ни заседание ще се запознаем с проекто докладите. На 7 март изтича крайния срок за внасяне на изменения. На 1 април ще ги гласуваме в Комисията по бюджети, като целта ни е да гласуваме този пакет в пленарна зала на втората пленарно заседание през месец април, за да можем да завършим работа по този пакет до края на мандата ни, както иска съвета и както ни подсказва здравия разум. Благодаря ви. Сега ви предлагам да минем към точка четвърта. Ръководни насоки за бюджета за 2014 година относно частта, която засяга Европейската комисия. Айдер е тук и ще сподели с нас своите становища. Vista y fundamentalmente eh... Благодаря. Ще се опитам да направя оценка на предложенията за изменение. Вчера изтече срока за подаване на изменение. За мен беше малко времето, но въпреки това аз успях всичко да обработя. Благодаря на колегите на, и най-вече на докладчиците в Сянка за тяхната помощ. Аз се опитах да взема предвид всички предложения. Следващата седмица ще предложа първата версия на компромисите и ще ги ще изпратя на колегите от политическите групи, но все пак искам да кажа, че имаме време. Имаме още няколко седмици време. И така, най-напред искам да опиша общата тенденция, общата посока, в която се движим. Ще кажа кои изменения аз не мога да подкрепя. Първата тема – приоритетите на политическите групи. Естествено, има най-различни приоритети при насоките за бюджета – Аз съм естествено описала основните приоритети, а, като съм описала и някои второстепени приоритети. Економиката. Това е един от приоритетите на Европейския парламент, но не знае дали това може да се окачестви като приоритет за Европейския съюз. Не зная дали може да говорим за приоритет в бюджета в такъв смисъл. Естествено е, в крайна сметка, економиката да е наш приоритет. Либералите са подали своите предложения за изменения. Аз ще ги взема предвид, естествено, но не мога всичко да взема предвид. Например, образованието, малките и средни предприятия и развитието и инвестициите. Миналия път имахме дебат по една тема която беше много важна за нас, а именно младежката безработица. Когато говорим за младежката безработица, е хубаво да знаем, имаме фонд за нея. И това е специален приоритет за нас, но това не означава, че по принцип младежката безработица не е приоритет за парламента. Сега, това е доклад за насоките. И аз а, имам чувството, че не всичко тук колегите са разбрали, които съм имала предвид, в, което съм имала предвид в доклада си. Например, бюджетната процедура. Бюджетната процедура не може да служи за формулиране на, на, бю, на годишния бюджет. Тя е по-скоро процедура, която е, трябва да се използва за комуникация с, е, съвета, но когато използваме тази процедура, не може да има непрекъснати промени. Сега имаме МФР, е, трябва да се движим в рамките на тази многогодишна финансова рамка. Някои промени могат да бъдат направени. Е, искаме повече гъвкавост, това сме казали, и тази гъвкавост може да опосредстваме с е, помощта на общата процедура. Но, това, но не може всичко да променим и не може това, което сме вече решили, на следващия ден веднага да го оттеглим. Сега има проблеми с хуманитарната помощ, с плащанията и искам да попитам комисията дали има допълнителна информация по тази тема. Данните са доста противоречиви. От една страна ни се казва, че няма проблеми с бюджетните кредити за плащания, но ние знаем, че имаме проблеми с хуманитарната помощ, имаме проблеми с бюджета за тази година. От друга страна обаче неправителствените организации казват, че има проблеми и че някои програми не могат да бъдат финансирани сега моля за информация от комисията. Това е една тема, но много важна тема и вероятно трябва тук да имаме специална глава при насоките за хуманитарната помощ. И последния път казах, че при насоките става дума за едно обобщение на приоритетите – защото в крайна сметка това е документ, който ще отиде в комисията и комисията трябва да стъпи на него. Не искам да говоря за много подробности, човек може лесно да се обърка. Сега, е, по-нататък за измененията. Изменение 21 на Седония и 42 на госпожа Холмайер става тук за дума за политиката за добро съседство. Но това е много, много сложна тема. Същото въжи и за е, изменение 43 за представителствата на Европейския съюз. Третата част – на изменението. Кое, какви функции да поема външната служба. Има и едно изменение за болестите по животните. Това са все важни теми, теми, които ще обсъждаме в разговор с комисията но когато гледаме тези насоки, мисля, че няма нужда да изпадаме в такива подробности. И накрая имам още някои въпроси към комисията. Имате ли актуални дати по отношение на плащанията, които не са направени от 2013 година? 2,3 милиарда фонда бяха плащания, които оставаха от Кохезионния фонд. Какъв е обаче, каква е обаче общата сума на неплатените задължения за 2013 година? И ако нямате е, информация днес, дали може да ми изпратите тази информация в следващите дни? Защото искам в доклада си да имам актуалните данни. Това беше моят преглед. Както казах, повечето изменения вървят в една и съща посока. Аз ще ги взема предвид, надявам се, в своите компромиси. Благодаря ви. Репонд, месье директор генерал. Генерален директор, може да отговорите на въпросите, които ви бяха зададени. Благодаря, господин председател. По последната точка Става дума за кредити за плащане за 2013 година. Потвърждавам, че за структурните фондове сумата за непогасени плащания на държавите членки е, е 23 милиарда и 400 милиона евро. Тази цифра обаче половината от сумата нямаше да може да бъде платена, а дори и да имахме съответните кредитни плащания, тъй като одитът е много обемен. През последните седмици на декември, дори даже в последната седмица, се получават тези фактури. Но това не означава, че плащанията се извършват през януари и февруари, а предимно през март, тъй като трябва да се проконтролират и проверят фактурите, изпратени от държавите членки. Не разполагам в момента с цифрите тук, но ще ги предоставя на Ейдер а, в най-скоро време. Сега, колкото до кредитни, кредитите за плащания за на хуманитарна помощ, на 4 марта ще се проведе обсъждане на проблема с, в присъствието на госпожа Георгиева и господин Левандовски, комисарите водещите комисари, но мога да ви кажа, че няма, няма някакви спешни проблеми в момента. Да, по, положението е, е не, е, не съвсем е, Ясно, смисъл имаме известно напрежение, което сме разгледали с съответните служби. Разполагаме с кредити, които са зачислени за хуманитарната помощ и сумите не са намаляли, но предвид по пред, пред, предвид миналите разходи, имаме по-голямо неосъответствие или разминаване между поетите ангажименти и възможностите за плащания, тъй като сроковете се промениха и срокът за изплащане премина от 12 на 18 месеца. Тоест, ние не се сблъскваме с проблем, свързан с хуманитарната помощ, но има а, известно а, напрежение, но при всички случаи ще може да или проблема да се реши чрез трансфер или чрез приемане на коригиращ бюджет. Благодаря, господин генерален директор, както вече беше казано. Миналата седмица се договорихме с координаторите да поканим на 4 марта комисар Левандовски и комисар Георгиева, за да разгледаме кредитите за плащания за хуманитарната помощ, тъй като много неправителствени организации посочиха, че е, се сблъскват с огромни проблеми, включително и заплащането на е, болничен персонал в е, кризисни зони, на, в зони на бойни действия. И освен по хуманитарната помощ и предвид казаното от господин генералния директор току-що, Знаеме, че има доста напрежение при изпълнението на бюджет 2014 година. За това с тях ще обобщиме нуждите и ще решиме дали са необходими спешни мерки, като трансфери или други, за да можем да се справиме с кризисни ситуации особено по време на а, първите месеци, т.е. когато няма да има заседание на парламента. Защото става дума за един първи бюджет, който е по по-малък от предишните години. Имаме повече от 23 е, милиарда, както така беше казано, от непогасени плащания. Започва новата многогодишна финансова рамка. Същевременно е, нещата са непредвидими, както извън Европейския съюз, където сме свидетели на кризи както и в Европейския съюз с много природни бедствия, необходимостта да се мобилизират е, непредвидени средства. Така че нашата цел е да оставиме нещата в горе-долу в ред, т.е. ако има непредвидени разходи, кризи и така нататък, да могат да бъдат посрещнати разходите. Значи още веднъж повтарям, това заседание ще се проведе на 4 а, а, март. А, сега Моника Холмер. Колеги на колеги. Благодаря. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да подкрепя това, което каза председателят за хуманитарната помощ. Така е. е. Противоречиво е, когато ние в парламента говорим за високи стандарти за бежанците в Европейския съюз, а от друга страна говорим за милионите хора, които имат нужда от хуманитарна помощ, на които сме им обещали тази помощ и която не може да я осигурим. Е, има хора, които нямат възможност да оцелеят поради липса на подслон. Мин през последните е, седмици се занимавах с въпроса и мисля, че трябва да имаме в насоките тази тема отразена. Искам да благодаря и на колежката докладчица, защото работи с нас много интензивно, изработва насоките. Но някои неща са наистина много специализирани. Сега, разбира се, разбирам, че няма нужда да се е, споменават в насоките болестите по животните, но а, младежката безработница безработица и безработицата по принцип това са неща, които са много важни. Става дума за страни, които имат малко индустрия, малко производствени площадки. Тези страни имат нужда от помощ. В противен случай няма да може да, помаг... да помогнем на някой ам, страни и ще трябва да им кажем, че трябва да се справят сами. А това не е европейска стратегия. Значи, моето предложение е да не говорим само за младежка безработица, а да говорим за отговорността на Европейския съюз за, производ... за производителността в съюза. Не става дума само за малки и средни предприятия тук. Става дума е, за производствени площадки, като, например, е, е, такива за нанотехнологии, за високи технологии. Е, и тук имам предвид и е, Португалия и Испания да помогнем на такива държави да си създадат такива производствени площадки. Ето, когато мислим за Германия, например, добре, там има вече съществуващи индустрии, производствени площадки, но това също не е достатъчно. Нека обаче помислим да създадем възможност за производство в страните, в, което, в които такова още няма. Трябва да имаме ясни формулировки по този повод, за да за да може да възвърнем доверието на гражданите в Европейския съюз. Така ще има повече конкретика. На следващо място, благодаря за препратката към МФР. Не може през 2014 година да започнем с ревизията на МФР. Е, ясно е, че трябва да знаем е, какви са плащанията, какви не, какво не е платено, какво е платено. Трябва да имаме тази информация, за да нямаме трудности през 2015 година. Ясно е също така, че трябва да се зададе въпроса на комисията – до каква степен в 2000, през 2014 година ще имаме същия феномен като през 2007 година, а именно, че първата година няма да протече така както е планирано, защото преговорите бяха много дълги, имаше спиране на преговорите, имаше спиране на плащанията, е било то за младежката безработица, за хуманитарната помощ, за други плащания. Нямаме обаче яснота какво се е случило наистина. За това трябва да намерим добра формулировка в насоките за плащане на неплатени задължения. Чух и думата одит от комисията. Искам ясно да кажа. В момента има доста генерални дирекции, където няма яснота как да се прави одита на определени програми в държавите членки. Сега е, една програма се одобрява. Добре, но от същата генерална дирекция идва одит, който казва, а не, програмата трябва да бъде формулирана по друг начин. Не може така. Трябва да има ясни критерии, е, държавите членки трябва да са информирани за тези ясни критерии, самите а, бенефициери трябва да знаят какви са критериите, било то университети, било то неправителствени организации. Изискваните нормите трябва да са ясни и трябва да са единни. И сега, не може една генерална дирекция да има други критерии, е, то различни от критериите на службата, която одобрява програмата. Това е абсолютно неприемливо. Тогава трябва да попитаме институциите как, с какво се занимават, с какво, какво правят, каква е тяхната дейност, след като не знаят и не, не са в състояние да заложат единни критерии. Мисля, че това е абсолютно неприемлива процедура. Това трябва да кажем като позиция на нашата комисия. Смятам освен това, че темата специални представители е много важна, но това е структурна тема. Това означава, че тя влиза в структурата на бюджета и ние не може да я третираме тук. Тоест, ако комисията предложи нещо друго от това, което предлага парламента, имаме проблем. Така че това е една тема, която засяга структурата на бюджета. И ако искаме да се занимаваме с тази тема, би трябвало да, да променим структурата на бюджета, комисията много ще ни обикне за това. Така че, е, нека помислим как да формулираме такива теми. Е, тези теми би трябвало да се засягат, да се обработват още при самото формулиране на бюджета, при неговото структуриране. Благодаря. А сега госпожа Трюпел има думата. От нас до насоките бих искала да подчертая, че в светлината на стратегията 2020 трябва да разделиме нещата и наистина да наблегнем на устойчивостта и технологиите, които са енергоспастяващи. Колкото до франчлоудинга. Непогасените плащания трябва при всички случаи да бъдат отчетени, за да не ни нямаме проблеми после. И бих искала да питам комисията какво мисли по а, структурните програми. Bom dia mais uma vez. Бих искала, да се, бих искала да се възползвам от това заседание, за да мога да поставя въпросите, които исках да поставя на комисията. Първо, става дума за научните изследвания в Португалия. и използването на общностите средства за тази цел. През 2009 година бюджета за научни изследвания в Португалия беше 1,64 от БВП. Докато миналата година беше 1,05, защото европейск... за... португалското правителство заяви, че изпитва трудности да за използване на общности средства за научните изследвания. Това беше извинението на правителството. Така че моят въпрос към комисията е следния. Вие потвърждавате ли тези трудности и ако да, можете ли да ни обясните? И аз е, говоря и като член на комисията на бюджета, и като португалска гражданка в момента. Да. Още веднъж ви питам, можете ли подробно да ми отговорите защо има проблеми Можете ли да ни дадете конкретни цифри за съответните държави, които получават финансова помощ, тъй като господин генералният директор е сред нас, той би могъл днеска или по-нататък, ако не може днес, да ни отговори, за да можем да помислиме какво да направим за 2015 година. Господин генерален директор, моля отговорете на въпросите зададени на комисията. Благодаря, господин председател. Сега по, на последния въпрос е, малко повече подробности. Какво точно какво точно искате да ме попитате, защото не разбрах много ясно вашия въпрос а, ако ми така зададете отново въпроса, ще направя всичко възможно да ви отговоря подробно на... и да ви дам съответните цифри. Сега, колкото до въпроса на госпожа Холмайер и сравненията между 2014 или 2017. Сега, колкото до а, кредитите за плащане. Както споменах преди малко, Имаме естествено много повече напрежение през 2014, отколкото през 2007. Това е абсолютно ясно. Моника, все пак, нек, нека бъдем реалисти. Има спад на кредития за плащания с около 6%. А Математикмон, nous aurons un problème. Е, докато имаме не изплатени средства 4,5, в такъв случай просто ще трябва да, да вземем абсолютно всички мерки, свързани с е, гъвкавост, е, които ни позволява новата многогодишна финансова рамка. Това е, няма, няма как инак да се оправим. А колкото до края на годината, всичко зависи от ритъма, с който ще бъдат извършени плащанията. Сега. Префинансирането за 2014 са предимно за непогасените плащания за предишната многогодишна финансова рамка, така че трябва, трябва да видим какъв, какъв ще бъде ритъм и най-вероятно към края на годината ще има още доста неизплатени суми, доста значителни неизплатени суми, непогасени плащания. Това е което можем да предвидим от сега. Абсолютно не мога да говоря за конкретни цифри, защото според е, да споменавам е, цифри, цифри означава да малко да се занимаваме с научна фантастика в момента. Колкото до одита, не разбрах, е, не разбрах смисъла на вашия въпрос но може би можем да разгледаме въпроса после в достранен план. Вярно е, че а, е, е, понякога резултата от компромисите водат до не съвсем изяве, изяснени неща. Може би има различно тълкуване от едни и от други, но аз е, не разбрах точно за какво става дума, но ще разгледаме въпроса в двустранен план и ще ви помогнем. Колкото до въпроса на госпожа Трупел. Да, през 2015 ще, ще, има, ще бъдат на лице последиците от Франк Лодинга от решенията на съвета за малките и средни предприятия. И това е отразено в прияти от нас бюджет. Предполагам, че ще прехвърлиме последиците от тези решения за 2015, т.е. за франклодинга. Т.е. ще прехвърлиме последиците за плащанията към 2015 година, както вече казах, по време на преговорите по структурните фондове. Някои от поетите инициативи ще доведат до по-голямо количество плащания за първата част, първия период, докато вие бихте искали нещата да бъдат балансирани, но същевременно не забравяйте, че има и таван. Има и таван и ние трябва да се съобразяваме с него. Така че, ако е необходимо, ще се, въз... ще се възползваме от гъвкавостта, която, която ще разполагаме за разрешаване на проблемите. Но нека не, раз, не забравяме, че и за 2014 година тази гъвкавост е доста ограничена. Имаме таван, казах още веднъж. Тоест ще разполагаме с не повече от 700 милиона, а същевременно ще имаме задължения за над 4 милиона, 4 милиона и половина. 4 милиарда, 4 милиарда и половина. Така че това ще е много ограничения марш, в който трябва да се впишем в, за 2014 година. Благодаря ви. Госпожо докладчик, някакви коментари. Припомням ви, че срока за внасяне на измененията беше вчера. Докладчика направи кратък коментар. След това ще се организират заседания с докладчиците в сянка за постигане на компромиси. Казах, че следващото заседание ще бъде през март. Ще гласуваме през март, за да можем да внесеме документа в пленарна зала в март. През марта сега минаваме към Точка 5. Бюджетна прогноза за 2015. Давам думата на Салвадор Гарик. Muchas gracias, eh, presidente. Много ви благодаря, господин председател. Позволете ми да напред е, да ви поздравя от името на Комисията по бюджет и за рождения ви ден, който беше вчера. Вие не ни казахте, но ние си имаме наши източници на информация, така че Честито! На второ място бих искала да ви представя бюджета за останалите институции за 2015 година. Има малко забавяне, тъй като председателят на парламента поради други ангажименти не можа да председателства заседанието на бюрото миналата седмица и затова има известно забавяне. Съответно, помирението ще се стои малко по-късно от предвиденото. При все това смятаме, че ще можем да се впишем в предварително изготвения график, а именно да гласуваме бюджетната прогноза за парламент и за другите институции през месец март в пленарна зала. Вече обявихме, че има някои дребни притеснения. На първо място текста ще, ще бъде само на английски. А, освен това, ако всички страни проявят малко повече гъвкавост, ще успеем да спазим сроковете за тази бюджетна процедура, която, както знаете, е нестандартна, защото е изборна година, ще прекратим дейността си за няколко месеца, след което ще има нов парламент. Ето защо се сблъскваме с този проблем по тази годишната бюджетна процедура. И решението, което взимаме сега, ще имат последици за новият парламент, в който ще има нови политически групи с нов състав и те ще трябва да се произнесат по бюджетните прогнози за 2015 година. И в рамките на тази годишната бюджетна процедура съвсем ясно установяваме, че е много важно да се направи разграничения между бюджетните прогнози и разглеждането на бюджета през месец септември. Имаме редица предложения днес, определяме някакви принципи, но в крайна сметка новият парламент ще вземе решение относно окончателните средства. Не знам кой ще бъде тогава докладчик по това досие, но в крайна сметка знаете, новият състав на парламента ще бъде решен по демократичен път. Въпреки всичко това, аз трябва да ви представя накратко съдържанието на бюджетните прогнози, представени от генералния секретар. Той ги представи на заседанието на координаторите миналата седмица в Страсбург. Както вече казах, следващият, новият парламент ще вземе окончателното решение относно разходите, но водещите принципи са ясни. Първо, имаме нужда от един реалистичен бюджет, който да спазва принципът за бюджетна дисциплина, принципа за добро финансово управление. И от е, генералния секретар ни се струват е, съвсем уместни. Припомням ви, че тези приоритети вече бяха обсъдени в съвместната работна група между бюрото и комисията по бюджети. И основната цел на тези принципи е да се подобри ефикасността на администрацията и да се намерят нови приходи, без обаче да, това да навреди по някакъв начин на функционирането на парламента, т.е. на подготовката на законодателни текстове и възможностите за демократичен контрол. Това са причините, поради които съществува парламента. Бих искал да ви припомня, че от гледна точка на генералния секретар и администрацията, ако искаме да спазим приоритетите на институцията, имаме нужда от увеличаване на разходите с 3,84%. което значи 1,823 милиона. като една част отговаря на прогнозите на администрацията относно плащанията и а, обещетенията за членовете на парламента, които ще напуснат институцията през юли тази година да говорим за задължителни разходи, тъй като те фигурират в устава за членовете на Европейския парламент. Има също така 1,42% от това увеличение, които са свързани с а, сградата КАТ или сградата Конрад Аденауер в Люксембург. Договорим за дългосрочни инвестиции и това са плащанията, които трябва да бъдат извършени през 2015 година в рамките на тези инвестиции. Останалото увеличаване е от 1,74% което е съпоставимо дори по-низко от предвид прогнозното равнище на инфлацията за 2015 година. Това е бюджета, това са разходите, които смятаме за задължителните, като те са предвидени в устава. И това увеличение предвидено през 2014 година ще бъде възможно чрез замразяването на бюджета, е предвидено през предишните години. Ще се върна малко по-късно отново на този въпрос. Ние сме съгласни с мерките за економии, предвидени в бюджета на парламента. Особено економиите, свързани с писмения и устен превод – тук има предвидени економии. Службите за писмен и устен превод полагат усилия за повишаване рентабилността на своето функциониране. Предвидени също така и редичи структурни економии, предвидени за изготвени през целият ни мандат. Има дадени мерки, които доведоха до много сериозни и много големи економии за парламента, като например 25 милиона разходи за писмени устен превод, 4 милиона спестени от разходите за транспорт, 28 милиона спестени от средства за прибърто финансиране на сградите, което беше възможно чрез възможността за прехвърляне на пенсиите, обещетенията на членовете на парламента, които се прехвърлят към комисията. По този начин спестяваме около 2 милиона евро, като още милион и половина спестявания са предвидени от економи, свързани с градния фонд. време на подготовката на този проект доклад направихме редица изчисления, свързани с изпълнението на бюджета на парламента и на другите институции през настоящият мандат на парламента. И си дадох сметка, че има реално намаляване на бюджета на парламента през две поредни финансови години, през 2012 и 2014 година. Освен това, през 5 от 6 години, ако се изключат а, изваредните разходи, свързани с а, разширяването на Европейския съюз и ако изключим изваредните разходи, свързани с а, прилагането на ток от Лисабон, тъй като то беше свързано с сериозни административни разходи, и ако изключим а, изваредните разходи тази година, свързани с изборите, през 5 от 6 години имало намаление на бюджета на Европейския парламент. Или казвам с други думи, през този законодателен период, който приключва, действително успяхме да спестим средства. И а, това нам спестяване се изразява в конкретни измерения. Току-що цитирах съответните проценти. И това беше възможно благодарение на усилията положени от а, всички страни. Сред мерките, предвидени за допълнително намаляване на бюджета, са предвидени 7 области, в които да се са предвидени спестявания, в четири области са предвидено увеличаване на разходите. Съвместната работна група на Джордж Лайан отбеляза тези области. Предвидена е специална служба за писмен превод по поискване на депутатите. Става въпрос за превод на измененията. предвидено също така при разглеждане на междуинституционалното споразумение с Комитета на регионите и Економически и социален комитет. И като цяло се струва, че споразумението договорено миналата седмица в Страсбург е удовлетворяващо. Друга цел е подобряване на споразумението, свързано с а, предоставянето на служби на, на устни преводачи, използват устни преводачи от други институции в случай на а, нужда. И също така предвиждаме а, да преминем към а, работа без документи на хартиен носител, т.е. да работим само с електронни документи, въпреки че това ще този преход ще е свързан на първо време с увеличаване на разходите. И също така предвиждаме услугата устен превод по поискване като разбира се говорим за седания, различни от пленарното седание, за него сме длъжни да осигурим превод на всички езици. Но с останалите заседания, включително и заседанията на парламентарните комисии, устният превод ще се осигурява при поискване от страна на членовете на парламента. В тази насока са предложенията, които ще направим на политическите групи и на комисията по бюджети. В заключение, мога да кажа, че очакваме пред помирителното заседание и помирителното заседание между бюрото и нашата комисия по бюджети и се надявам, че по този начин ще стигнем до предварително споразумение, свързано с реалните размери на разходите и евентуалното преразглеждане с цел намаляване на прогнозите, ако действително искаме да изготвим един устойчив бюджет за 2015 година. Що се отнася до графика, ще го обсъдим с координаторите, но бихме искали да гласуваме в пленарна зала през месец март. И за това ви представихме този проект днес. Благодаря. Благодаря, Салвадор. Господин Гайер има думата. Благодаря. От страна на социалистите и демократите имаме някои резерви по повод на представения документ. Най-напред. Става дума за планираното увеличаване на бюджета на парламента. Слушах заместник председателя Вица Квадрас и чух Думи като спестяване, замразяване, специални ефекти и въпреки всичко се говори за увеличаване от 3,8%. Е, това според нас, според социал-демократите, е прекалено много. Смятаме, че бюджета на парламента трябва да съответства на инфлационната квота. Освен това, имаме и някои резерви по отношение на процедурата. Говорим за един документ, който не е прият от президиума на парламента. Бюрото може би ще го промени. Генералният секретар също не е говорил тук в нашата е, комисия. При координаторите той също не може да говори. Той просто имаше друг ангажимент. Но бихме искали да имаме възможност, независимо в какви рамки, да говорим с генералния секретар. Колегата Гарига ни, дава един, ни предоставя един проект от доклад, в който се говори за процедура е, която има за цел е, подписване на споразумение на 4 февруари, но, но какво, за какво всъщност става дума, аз не зная. Може да е добро това, за което става дума. Е, справа, говоря с споразумението с, с Комитета за регионите. Добре, може би това споразумение ще е добро, но, но но ние не сме погледнали в подробности съдържанието. Трябва да се запознаем, трябва да го оценим и мисля, че е важно да имаме текста. Не разбирам и следния аргумент. А именно, че новия парламент трябва да реши а, как, какво да се случва с бюджета. Естествено, новият парламент в крайна сметка след изборите ще вземе решение по бюджета. Това е банално заключение. Господин Гарига предлага обаче да приветстваме бюджетните приоритети, да приемем оценките. Добре, но в такъв случай това означава, че ние е, залагаме структурата на бюджета за следващия парламент. И тук има нещо, което аз не разбирам. Естествено, че новия парламент трябва да вземе решение, трябва да се произнесе. Това е негово право, но става дума за следното. Формулировката не ми харесва. Е, формулировката или крие някакво политическо послание, което аз не разбирам, или е абсолютно банална. Освен това, политическите групи трябва да имат мнение по бюджета на парламента, защото това засяга всеки депутат и работата на политическата група. Аз не се чувствам много добре, когато парламента се обвързва с предварително се обвързва с един бюджет, без колегите да са в подробности информирани за какво става дума. Според мен, на следващо място трябва да вземем предвид инфлацията. И не бива да започнем, да, и, и не бива да говорим за спестявания, за економии в бюджета, а за ограничаване на бюджета крайна сметка, всяка година с бюджета приключва с излишък. Това е добре, това обаче означава, че имаме възможност да вземем по-добре предвид инфлация, инфлацията. Госпожа Трюпел, благодаря. От моя гледна точка, господин Кайер е прав и 8, 83% са прекалено голямо увеличение. Салватор Дерига каза, че има структурни спестявания, структурни економии. Когато погледнем обаче разходите за пътувания, какво се получава? Ние ги намалихме през последните години, но в крайна сметка има увеличение там. Не може тук да се говори за структурни спестявания. Не е много убедително да се казва, че има структурни спестявания, структурни економи, а в крайна сметка имаме увеличение, когато се тегли чертата. Благодаря. Госпожа Халмая. Исках да кажа само следното. Една много кратка забележка. Господин Гайер просто не знае, че през последната година говорихме два пъти за това споразумение. Имаме финансови данни, получили сме ги, има работни групи, одобрили сме тези данни. Значи става дума за разходи, които ще се одобрят, които няма да се одобрят. Говорили сме с, за по тези неща. И освен това имаме приоритети за сътрудничеството с Комитета за регионите. А, господин Гайер явно не го е знаел. А, не сме разпространили тази информация в политическите групи. Има споразумение и за модуса на сътрудничеството. Ние сме го одобрили. Така че така е. е. Хубаво е, още хубаво щеше да бъде да имаме още в самото начало общия текст на споразумението. Това не беше така, но а, е, ние имахме възможност два пъти да говорим по текста и да го одобрим. Господин Молтер има думата. Благодаря. Съвсем накратко, Джордж Лайен не може да присъства днес на заседанието, но ние либералите смятаме, че трябва да намалим е, увеличението на бюджета до 1,74%. Защото 25 милиона за кат сградата и някои други разходи, мисля, че тези неща могат да бъдат взети предвид в това увеличение от 1,74%. Докладчик. Президенте, по supuesto, yo lo que he hecho es una valoración. Благодаря, господин председател. Естествено, аз погледнах доклада на генералния секретар, направих своята оценка. Подчертавам факта, че това е всъщност специален доклад по бюджета. Бъдещата комисия по бюджетите в крайна сметка ще излезе с последното решение. И това ще стане, вероятно, през октомври или през септември. Септември-октомври. Така че ние не може да вземем крайното решение по бюджета. Миналата година ние знаехме как ще, каква ще бъде процедурата, затова направихме и този проект от доклад. Ние го одобрихме през март-април и знаем, че в рамките на общата законодателна процедура ще се вземе крайното одобрение на бюджета. т.е. други хора, не ние, новата комисия на бю... по бюджета ще вземат решение. Това ще са е, други политически групи с други политически приоритети. Естествено, ние може да заложим основните насоки, економите в бюджета, например, но това е което може да направим ние. Сега 3,83% увеличение. Е, тук те включват някои неща, които не бяха включени преди. Включват се, например, задължителните и незадължителните разходи. Това към господин Молдър. Освен това, е, някои неща, които са свързани с разходите е, разходите за колеги, които напускат парламента. Това са също съдължителни разходи. Е, говорихме с генералния секретар за това. Нямаме обаче неговите заключения все още, но говорихме във вторник с него и говорихме за тези разходи, за тези плащания, защото и ви се оказа, наистина, те са задължителни плащания. Сега, за сградния фонд плащанията. Това са също плащания, които трябва да се случат. Това са инвестиции, то дългосрочни инвестиции. И се надяваме те да имат добавена стойност в хода на времето. И то не само до края на 2015 година, а по-нататък, до 2017 година и по-нататък. Ние е, бихме, ще плащаме много повече, ако не спазим сроковете. Това трябва да ни е ясно. Ако намалим 3,83% е, на 1,74%, това означава, че трябва да имаме економии милиони евро. Но откъде ще бъдат взети тези пари? А, така че е, бюджета да бъде намален тъй, че да, бъдат, че да синхронизира с инфлацията. Трябва да видим а, кои неща са абсолютно задължителни и неизбежни. И от тази изходна точка може би може да говорим с бюрото и с политическите групи и да видим какви економии могат да бъдат направени. Имаме специални условия тук. Това е първата година, в която прилагаме а, разпоредбите за правилника, от правилника за служителите. Имаме и година, в която имаме избори. До сега не сме имали такава ситуация. Докладчикът е съгласен с това, че трябва да има економии и те трябва да бъдат поддържани до края на мандата, но нека не забравяме, че имахме два бюджета с отрицателен реален с отрицателно повишаване, т.е. в номинални, от номинална гледна точка имаме намаляване на бюджета дефлация, в ситуация на дефлация. Така че, трябва да видим кое е, кои разходи са задължителни и кои не. И както каза госпожа Холмайер, в споразумението с, с Комитета за регионите и, и комит... и социалния комитет има също възможност за спестявания, за економия. Президента Шоуц не беше миналата седмица, генералният секретар председателстваше заседанието на бюрото. Ние не започнахме процеса на помиряване, но нека колегите се опитат да разберат какви са обстоятелствата. Те са изключителни обстоятелства и може би могат преговорите да започнат след около седмица. Това би било много продуктивно. След това може да преминем към същината на помирителната процедура. Благодаря. Господин Гайер иска думата още веднъж. Благодаря. Съвсем накратко. Искам да осветля тези две забележки. Естествено, ние Знаехме, че има споразумение с Комитета по регионите и Социалния комитет. Добре но в много общи линии знаехме за тези споразумения. Обаче, не смятам, че ние като политически групи трябва да, да казваме къде да правим економии. Ние може да дадем някои идеи, но все пак това е задължение на генералния секретар и на комисията по бюджета да даде точни насоки. Така виждам аз разпределението на ролите. Това не означава естествено, че, определени, че депутатите не могат да са креативни, да дават идеи. Да, така е, но в крайна сметка генералният секретар трябва да вземе решението, а ние да го приложим. Не може да процедираме по този начин. I just have a very short question for, for само един въпрос на Салвадор. А, казваш 36 милиона спестявания, а спрямо инфлацията, ако не... Всяка година, ако не се лъжа, бюджета, нашия завърш, бюджет завършва с излишък. Тоест, има ли някакъв марш за маневри вътре в, в, бюджет, в бюджета? защото доколкото знам, този излишък е може би повече от 36 милиона. А може би и греша абсолютно. Може и да ни обясним. Салвадор, имаш ли отговор на това? Не, нямам отговор на, тази, на този въпрос. Единственият, единствената цифра, с която разполагам, е необходимите спестявания. Ако бихме искали да бъдеме горе-долу на равнището на инфлацията. Ще, колкото до цифрата, която споменава Гьорън, ще поискаме подробности от администрацията и съм убеден, че цифрите са снижени. Но трябва, трябва, трябва да обсъдим въпроса с бюрото и администрацията като цяло. Знаете, че бюрото извършва много, има много работа. В момента водиме помирителни преговори, но се надявам, че в крайна сметка ще можем да се споразумеем за една доста по-ниска цифра. Това е нашето желание и предполагам, че това ще бъде желанието и на следващия парламент. Тоест, ще трябва да е, уточним с е, бюрото и администрацията, кои са е, абсолютно неизбежните разходи и после ще видиме. Само да кажа на членовете на комитета за бюджета, че Имам информация, която има значение за нас. Вчера чух, че от в генерална дирекция генерална дирекция през 19, 19, 19 от 19 милиарда за регионално развитие. 8 до 9 милиарда са били върнали на, върнати на държавите членки, а всъщност 10 милиарда са останали. През януари и февруари, казва генерална а, дирекция Реги, може да се платат 6,9 милиарда. Така че на, на практика ще разполагаме с 12 милиарда и половина. И това наистина може да има някаква доста значителна и осезателна последица. Така че от сега трябва да помислиме. Сега. Ние, а, го, ние го ние говорихме за това а, преди да дойдете. На 4 март ще има изслушване с комисар Левандовски и комисар Георгиева за изпълнението на бюджета 2014 година по време на първото три месече и необходимостите, нуждите в за кредитни плащания, по-специално и не само обаче, но по-специално в областта на хуманитарната помощ. Колкото до подготовката на проекто бюджета, графика за сега е временен. Проекто бюджета трябва да, се, да бъде прият от бюрото на 24 февруари. На 18 февруари ще организираме заседание за по предпомирително между Комисията по бюджета и бюрото. Е, официалното помирение трябва да се състои на 25 февруари до 27 промени приемане на проекто бюджета на 4 март и внасене в пленарна зала през марта. А сега, съгласно нашия дневен ред, ще гласуваме. Това е малко необичайно гласуване. Докладчик Инге Гресле. Целта е тя да получи мандат, за да преговаря разпоредби за промяна на финансовия правилник след политическото споразумение по МФР. Разполагате с списък за гласуване. Може би Инга да ни обясни някои неща. Техническо. Благодаря. Съвсем накратко е ново ведение. Това е техническо досие. Няма проблеми тук. Е, става дума за механизма за свързване на Европа и за средствата за резерва за спешна помощ. Променяме член 13 на регламента, на финансовия регламент и е, въвеждаме повече гъвкавост за резервата за спешна помощ и механизма за свързване на Европа. Това тук няма никакви е, противоречия с съвета. Комисията е направила своите предложения, ние ги допълваме. И, и трябва да видим дали финансовият регламент отговаря на е, сегашната действителност. Искам да благодаря на, всичка, на всички колеги, че не подадоха е, предложение за изменение. Това беше чудесно. Сега предстоят преговори с съвета. Само нещо да ви напомня. Има приложение към доклада и е, което е неразделна част от е, целия текст. В съвета има резерви в момента, едно мълцинство, което застъпва е, резервирано мнение по отношение на гъвкавостта за механизма за свързване на Европа, но нека изчакаме как ще се развият нещата до първо четене. Ще се опитаме да постигнем компромис с съвета. Надявам се, въпреки всичко, да постигнем успех в кратки срокове. Благодаря ви. Благодаря. Картите във вас ли са? Би било по-добре за да можем да проверим кворума за окончателното гласуване. Началото, ако искате, може да гласуваме с вдигната ръка. Сега гласуваме блок с вдигане на ръка, изменение 1 и устно изменение Б. Кой е за? Против един против, въздържали се, един въздържал се. Приемат се. Сега законодателното предложение за против, въздържали се, един въздържал се, приема се. Сега законодателната резолюция за против, въздържали се, приема се и окончателно гласувано мандата, който предоставяме на Инге. И сега ви моля да гласуваме електронно. Да дигнат ръка само тези, които са си забравили картите. Така, всички са гласували. 30 гласували, 29 за един против, бяха необходими 22 гласа. Кой искаше да гласува за, пък не е гласувал още в един, двама, трима. Някой иска ли да гласува против? Не. Въздържали се също няма. Така, 32 за, един против, нито един въздържал се. Инге получаваш мандат. А Юта ще ръководи делегацията. Сега поздравявам ви и с това, че съгласно член 70 от вътрешния правилник, екипа за преговори може да започне преговори с съвета и трябва да ни държи в течение за развитието на преговорите. А сега продължаваме с гласуването. по бюджета Аниенсен няма трансфер. Но Моника за твоя бюджет други раздели, доколкото разбирам, има трансфер. Моля, представи ни, що за трансфер е това. Става дума за точка 16 от дневния ред. От титло до Комите де регион. Става дума за Комитета на регионите. Там Извинявам се. Става дума за нещо, което, по което се споразумяхме миналата година. Имаме изисквания за персонала и персо, нашия персонал и персонала за комитета на регионите. Има трансфер на един пост АД9 от временен в постоянен пост от името на ЕКАРЕ. Има предложение за всъщност това предложение за трансфер идва от ЕКАРЕ и това трябва да го одобрим. Благодаря. Благодаря ви забележки. Кой е за този трансфер? За, против? Въздържали се? Приема се. Няма други трансфери. Няма и въпроси свързани с политиката на сградния фонд. Приключихме с гласуването и се връщаме към докладите на господин Алфонси и размяна на мнение като започнем с протокол за определение на възможности на реколов, споразумението с Република Сейшели, точка 10. Скъпи колега, имате дума. Да, става въпрос за обичайните споразумения в областта на рибарството. Нееднократно сме се занимавали с подобни случаи. Първо започваме с Сейшелските острови. Бюджетът е от 30 милиона и 700 хиляди евро за 5 години или над 5 милиона годишно. Както знаете, това споразумение, както обикновено, съдържа една част свързана с разрешенията за риболов и друга част за помощта от страна Европейския съюз. Няма никакви конкретни забележки, така че ви моля за одобрение. Благодаря ви, скъпи колега. Крайният срок за внасяне на изменения е утре. Ще гласуваме в комисията по бюджети на 4 март, за да дадем своевременно становището на комисията по риболов, като ще гласува на 17 март. Същото въжи за Коморските острови. Ами, тук положението е малко по-различно, защото бюджет е една десета от предишният. Е, говорим за един едно споразумение с по-малко значение, но все пак има един проблем, който трябва да споменем тук, а именно фактът, че правителството на Коморските острови договориха с европейски предприятия възможност кораби, които не плават с флаг на държава на Европейския съюз, да имат достъп до риболовните квоти, което на, на практика нарушава изключителните права за риболов на Европейския съюз, но при положение колко малък е размерът на бюджета, за който говорим, мисля, че може да го съм без проблеми, но също така Европейската комисия би трябва да ни обясни защо това споразумение е от 3 години, предишното беше за 6 години. Предполагаме, че през тези 3 години в повече Европейската комисия ще успее да се справи с положението и да дисциплинира малко европейските корабособственици и риболовни оператори. Това е добре. Графикът е същият. Крайният срок за нас на изменение изтича утре в 18 часа. Ще гласуваме на 4 марта комисията по бюджети, за да може комисията по риболов да гласува на 17 март. И така преминаваме към точка 12 мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за работници в текстилната промишленост в Валенция, като Ивайло замества докладчик господин Дърден. Благодаря ви, господин председател. От името на Фредерик бих искал да ви представя този доклад както и вие казахте. Тази помощ се отпуска за 300 от 560 съкратени работници в близо 200 предприятия в областта на текстилната промишленост в Валенсия. Този трансфер ще се извърши съгласно съществуващият в момента регламент, тъй като новият регламент все още не е влязъл в сила. Няколко конкретни елементи в доклада на Фредерик. Той приветства много бързата реакция от страна на Европейската комисия. Този път е отнело само 4 месеца. Няма забавения, както в миналото. Община Валенсия вече започна работа по този проект още преди отпускане на средства по Европейския фонд, което също е положително. А видовете мерки, които ще, фин... ще бъдат финансирани, напълно съвпадат с мерките, които бихме искали да се финансират по фонда, като, например, обучения за промяна на професионалната квалификация, обучения за, за започване на собствена предприемаческа дейност и т.н. Има споразумение между социалните партньори в Валенсия. Няма двойно финансиране между този фонд и структурните фондове. И също така Фредерик предлага да одобрим споразумението между парламента и съвета относно новият регламент за фонда за приспособяване към глобализацията, включително и подобряване на критериите, увеличаване на финансирането от Европейския съюз до 60% и т.н. В заключение, предложението е да подкрепим този трансфер. Благодаря ви. Благодаря, Ивайло. Салвадор има думата. Бих искал да подчертая, че за първи път Европейската комисия се вписа в срока от 6 месеца за разглеждане на, заявление по Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Това показва, че Европейската комисия вече действа по-ефикасно и отговаря по-бързо на подобни заявления, което е положително и се надяваме да се запази и за бъдеще. На второ място община Валенсия има много богат опит при подаване на заявление и при използване на фонда за приспособяване към глобализацията. Не за първ път го правят. Текстилната промишленост е един от расите, от която се появяват най-много заявления за използване на фонда за приспособяване към глобализацията поради конкуренцията, идваща от трети страни. И ми се струва, че това е един добър пример, който може да се използва за бъдеще, а именно начинът по който община Валенсия се приспособява към промяната в текстилната промишленост и какъв общ европейски отговор може да се даде на тези трудности. От името на моята група мога да кажа, че нямаме никакви проблеми с а, а, предложението да подкрепим доклада, когато се стигне до гласуване. Много благодаря. Няма други коментари. Добре, припомням ви графика. Крайния срок за внасяне на изменение 19 е февруари. Гласуването в Комисията по заетост ще бъде на 13 февруари. Те ще ни предоставят становище. Ние ще гласуваме в комисията по бюджети през месец март. Целта е да гласуваме и в пленарна зала също през месец март. И така ни остава една последна точка от дневния ред. Представяне на доклада относно националните публични разходи в Европейския съюз на национално и на общностно равнище. Приветствам с добре дошла госпожа Амели Барбие Гошар и господин Нунис Фере. Госпожа Барбие Гошар работи в университета в Страсбург, а господин Нуняс в изследователския център СПС. Миналата седмица в Страсбург имахме първа размяна мнения по, по тази тема. Комисията попитате и ви поръча да изготвите това проучване, тъй като в контекста на преговорите за многогодишната финансова рамка за идните 7 години и в контекста на прилагането от, от, в Европейския парламент на процедурата за европейското полугодие, сметнахме, че имаме нужда да придобием по-ясна представа за връзката съществуваща между бюджета на Европейския съюз и националните бюджети на държавите членки. По какъв начин европейският бюджет се отразява върху националните бюджети, до каква степен им се отразява положително и в обратната посока, по какъв начин националните бюджети допринасят за финансирането на европейския европейски проекти и политики или финансират постигането на общоевропейски цели. Припомняме, че ние в Европейския парламент и в Комисията по бюджети винаги сме съжалявали, че европейският бюджет, който е само 1% от БВП, няма как да финансира големите европейски инициативи, големите цели на Европейския съюз, като стратегията Европа 2020 година. Почувствахме нужда от да получим повече яснота, затова поръчахме проучването и ще се основните заключения. Госпожо, имате думата. Добър ден на всички. Благодаря на всички. Ще ви представя това разследване за разпределяне на бюджетните компетенции на равнище общност и на държави членки, като целта е да се разходват по-целесообразно общо средствата, предвид, че в момента целта е оздравяване на економиката и по-ефективното разходване изисква да знаеме кой какво харчи, за какво и как се извършва това по най-ефективен начин. Моят подход днес е така наречения агрегатен подход, т.е. представяме едновременно разходите на национално и общностно равнище, за да видим по какъв начин се разпределят задачите. Целта на нашето разследване е двойно. Целта първо е да видим какви са публичните разходи в Европейския съюз след агрегатно през сумиране. Това е първата част от нашето изследване. Е, ние сме раздали е, доклада. А втората цел е да извършиме сравнение в международен план и да сравниме организирането на публичните финансови средства в Европа, в европейските държави членки и да сравним тази организация с други начина на организиране в света. Целта като референтната рамка е многогодишната финансова рамка. Сега, по, как, по какъв начин се управляват публичните средства в Европа? Виждате таблицата с разпределение на задачите на национално и общностно равнище в Европейския съюз. 98% от разходите се извършват от държавите членки, 2% от общността и виждате в сравнение Съединените щати и Канада, където разпределението е доста по-различно. В Съединените щати този процент е 64, а в Канада 37%. Така че това е първата, първото сравнение. И след това ще видите, че област по област нещата са доста по-различни. На на второ място, виждате, че са изключени разходите за социален бюджет, т.е. Здрав... социално, социално осигуряване и здравеопазване. И след това вече виждате, че вече раз, разпределението на разходите е 96% от една страна, 4% от друга страна и по, по сравнение разпределението в Съединените щати и Канада. Но това не е достатъчно. След това трябва да навлеземе в подробности, за да разгледа, да разбиеме а, а, разходването на средства по сектори. И ще видите, че три, три са а, основните области. Първо, конкурентоспособността, външните работи и а, управление на администрацията. Сега ви, а, ви предлагам да навлеземе подробно във всеки един сектор или отрасъл, за да видиме характеристиките на а, разпределението на разходите и на разходването в Европа. Значи, на първо място конкурентоспособност и заетост. Това са слайдовете са структурирани по един и същи начин. Първи две колони, две колонки с Европейския съюз, след това Съединените щати, след това Канада. Е, централи, колонка централизация и децентрализация. При анализ на на този график ще видите, че в областта на а, новаторството, научната и развойна дейност, енергетиката, общността разходва много по-малко средства, отколкото Канада и Съединените щати. И по економически причини тези разходи са по-скоро централизирани. Т.е. има, има причина за това, за разлика от разходите свързани с транспорт и образование, където, както виждате, в, в Канада разходите са по-скоро децентрализирани, същото въжи и за Съединените щати. Значи, научна развойна стейност, енергетика и новаторство – нещата за Европейския съюз са доста по-различни, отколкото с другите две сравнени, сравнени страни. Сега, сближаване, природни ресурси, свобода, сигурност, правосъдие, гражданство и култура. В тези области сме свидетели на доста голяма децентрализация при разходването на публични средства – и има известно сравнение, известна прилика с Съединените щати и Канада. След това а, виждате а, таблицата за земеделство, риболов и развитие на селските региони. Там виждате, че разходите са доста по-централизирани, отколкото е, в Съединените щати и Канада, но като цяло и в трите и, е, е, и, и в, три, в трите сравнени единици нещата са еднакви, като евро, евро, европейското се доближава по-скоро до канадския модел. А, В другите области има както централизиране, така и децентрализиране, в зависимост от избрания социален модел и избраните социални цели. Същото въжи и за разходите, свързани с околната среда. Колкото до разходите, свързани с администрацията и външната политика, тук всичко свързано с външните разходи, като се изключва обаче хуманитарната общност, тези е, разходи са по-скоро национални, централизирани, за разлика от Съединените щати и Канада, като е, в различна колонка се разглеждат разходите за хуманитарна помощ и помощ за развитие. Колкото до разходите свързани с администрацията, и това не е не се е, обследва много често. Има, имаме две, е, два подхода. От една страна дълга, суверенния дълг, който е, чието разходи са централизирани и от друга страна управлението и функционирането на администрацията. 98% от тези разходи се извършват от държавите членки. И на последно място виждате разпред, разпределението на компетентностите, на правомощията в Европейския съюз, във всички а, области, където има публични разходи за периода 2008-2013 година. Виждате в колонките оцветени в виолетово, там където имаме разпределение на, на разделение на, на, на, на средствата, в сравнението с Канада и Съединените щати представи известни разлики, докато в другите сектори а, нещата са по-нюансирани. Благодаря ви. Много ясно, много подробно, с много информация. И преди да дадем думата на господин Нунес и да започнем дебата, нека ви задам следващ един въпрос, свързан с външните работи и хуманитарната помощ по-специално. Казвате, че Европейския съюз разходва една трета от средствата на общността. А Съединените щати и канадските провинции 0%, 0% така ли? Не, това, това е информацията, на която стъпваме от информация, която е събрана от ОИСР т.е. разходите в Съединените щати са разходи на федерално равнище. Става дума за агрегирана информация, получена от ТОИС РЕ. Господин Нунис има дума. Gracias. Yeah, um, thank you. I will speak in, in English. That's... Um... Благодаря. Изследването е за въздействието на европейския бюджет. Въпросът е дали европейският бюджет, бидейки 1% е, от европейското ПНП и 2% от публичните разходи, е способен да въздейства като лост. Бюджетът обаче е комплексен. Ефекта на лостът по принцип зависи от това какъв сума средства е мобилизирана. Въпросът е какво е цялостното въздействие. Тогава може да направим извод за ефекта на лоста. И така, аз Направих описание, анализ на няколко изследвания. Съсредоточих се главно върху външните действия, върху конкурентоспособността. Не се занимавах с общата селскостопанска политика и директните плащания, защото Европейския съюз е, разглежда тази политика не като инвестиционна политика. Общият анализ показва, че средствата, които са мобилизирани за финансиране на различните политики, са два пъти по-големи от бюджета. Общата селско-стопанска политика не се съфинансира т.е. ефектът на лоста е около 3 до 4 пъти по-голям от съответните суми за бюджета. Изчислено е, че тъй като това са капитални инвестиции, се създава дългосрочно, дългосрочни влияния за бюджета. Така че може да се каже да, европейския бюджет има положително въздействие върху държавите членки. И сега мога да навляза в подробности с поделните теми. Но още нещо искам да кажа. Има влияния, които не се виждат в брутния вътрешен продукт на държавите членки но може да се каже, че благодарение на европейския бюджет има влияние върху националните стратегии и това са също дългосрочни е, влияния, които не бива да се загърбват. Има различни инструменти, финансови инструменти. Те са много важни, особено за бъдещия бюджет. Те не заместват грантове и грантови схеми, но правят разлики между инвестиции от грантове и инвестиции, които поне отчасти трябва да се рефинансират от пазара. Така че тези инструменти увеличават и поощряват ефекта на лоста. Сега, една от темите иновациите и изследванията. Заключението е, че добавената стойност в тази област е 13 пъти по-голяма от средствата, вложени в изследванията и развойната дейност. Заключението е, че, се фокуси, че повече инвестиции се фокусират върху промишлеността и споделянето на инструментите между бизнесите. Резултатът е, че влиянието върху економиката би било два пъти по-голямо от вложените средства. Възможно е ефекта да е около трилион, т.е. повече от 1%, който е бюджета. Кохезионната политика. Там мобилизацията на средствата и влиянието е около три пъти по-голямо. Има много средства, които са мобилизирани и, и заключенията са, че общите разходи заедно с европейски бюджет, т.е. националните и европейските средства се равняват на около два пъти по голяма сума от разходите в бюджета. Т.е. тук имаме предвид грантовите схеми и структурните фондове. Също така трябва да се вземат предвид, че това са средства за европейски цели, т.е. европейското влияние е по-голямо от националното. Това е, може би, предмет на друго изследване, но по принцип влиянието е окачествено като положително. Сега финансовите инструменти. Имаме нови инструменти за инфраструктура, имаме проектните облигации и ще имаме дългосрочните гаранции за транспорта. Вижда се, че тук средствата се мобилизират доста успешно и ефектът е 14 пъти по-голям от мобилизираните средства. Проектните облигации са много силен инструмент, но той започва в момента, така че не може да се каже какво ще е тяхното въздействие. включих в изследването външната дейност, защото все повече финансови инструменти се въвеждат в многогодишната финансова рамка и тези инструменти привличат средства от други области. Това, което виждаме е, че чрез този метод външната дейност мобилизира около 50 милиарда евро като ам, първоначална сума. Изчисленията са, че ефектът на лоста е два пъти по-голям. Тоест финансовите инструменти са само малка част от външната дейност, но те могат да мобилизират и привлекат два пъти по-голяма сума пари. Важно е да се разбере, че европейският бюджет има много голямо въздействие върху държавите членки. Ако извадим инвестиционната част от бюджета, например общата сълскостопанска политика, може да кажем, че общото въздействие е два пъти по-голямо от европейските разходи или два пъти по-голям е ефекта на лоста. Тоест, е, махаме инвестиционните средства. Абсолютната стойност е само тентативна, защото аз трябваше да взема предвид общите е, средства и допълнителните средства. Аз се опитах да е, осветля връзките между тези две стойности така че заключенията са относителни, но е важна е тенденцията. Важно е, че в крайна сметка националните стратегии са много важни и са решаващи за това какви ще са въздействията от европейския бюджет какви ще са ангажиментите, какви ще са стратегиите на държавите членки. Това е изключително важно, защото европейския бюджет е само средство, което се предлага. Предполагам, че а, с добро прилагане на националните стратегии въздействието на европейски бюджет ще се увеличи. Е, е. Много ви благодаря. Представянето ви беше много интересно. Колеги, имате ли въпроси към двамата оратори или някакви коментари? Ивайло. Имам няколко коментара след всички данни, които ни бяха предоставени. Разбира се, ще бъде интересно да ги разгледаме малко по-подробно. При всички условности, които се налага при сравняването ни федерален бюджет и бюджет на Европейския съюз, струва ми се, че в изложението на госпожа Барбие Гушара имаше един интересен пример за това, коя трябва да бъде интересната част на бюджет и къде трябва да се търси равновесието. На първо място е конкурентоспособността, транспорт, научно развънната дейност и т.н. Това са политическите приоритети и има много малко централизирани разходи, а се оказва, че този вид разходи са по-ефикасни, ако минат през бюджета на Европейския съюз в сравнение с разходването им на национално равнище. По отношение на политиката за сближаване, още веднъж с всички резерви, които трябва да направим при подобно срав... сравнение, се оказва, че Европейския съюз се, се, се, ситуира някъде между Съединените щати и Канада. Но ако искаме да засилим дейността си в тези три области, то трябва да се съсредоточим върху инфраструктурата, конкурентоспособността, включително и научно-развойната дейност. За мен това е основният извод, който мога да си направя от това изложение. Благодаря ви. Всъщност, не, научихме нещо ново, това си го знаехме. Обаче сега го видяхме доказано с ясни цифри и с ясни изследвания. Още нещо е ясно. И то е ясно за всеки го от нас, в тази комисия, а именно, че ние с нашите плащания може да сме само толкова добре, колкото отделните държави и членки. А именно, е, колкото те могат да абсорбират средствата и това се вижда. Вижда се е, докъде са стигнали държавите членки с средствата от, регионалните фонд, от регионалния фонд. Въпросът е обаче как тази информация може да бъде разпространена в националните парламенти, как де, националните депутати и служители от администрацията могат да разберат какво имаме предвид, защото а, всяка година имаме проблеми да им обясним колко е важна тяхната роля. Ако ни дадете решение на този въпрос, би било направо великолепно. Oui, à l'occasion des conférences inter... Да, в контекста на между парламентарните конференции, свързани с европейското полугодие, ще имаме възможност да обсъдим всички тези теми. А сега няколко коментара и няколко въпроса от, от мен самия. Господин Нуния, всичко, което казахте, е много интересно и много важно. По отношение на бюджета за научно-развойната дейност, твърдите, че едно разходвано евро от бюджета на Европейския съюз може да доведе ефект на, на лоста от 13. Или не съм ви разбрал правилно. Тук не говорим за ефекта на лоста, а за окончателната стойност за предприятията или, да казано, връзващемостта на инвестициите. Тоест, едно евро инвестирано от Европейския съюз в научно-развойна дейност създава 13 евро БВП. Отговор да. И това е, е изчисление за периода 2000-2006 година от е, ОИСР. За период 2007-2013 година нямахме такива данни. Сигурно а, ефектът се, се е засилил от тогава. Но действително по отношение на научно-здравната дейност се финансират основно изследователски центрове, по-малко МСП и тук пряко казано няма ефект на лоста, освен по отношение на рисковото финансиране. А, Но както виждате, дори в миналото вече е било 13 този коефициент. Вече има получвания, които предвиждат значително увеличаване на въздействието. Предполагам, че този значителен ефект въздейства от избора на научно-развойна дейност и за това дали става въпрос за фундаментална научна изследователска дейност или а, практически насочени изследвания. Дали ОИСР разполага с методи за оценка, която да дава възможност за конкретна разбивка, защото така поставено тези данни са направо впечатляващи. Да, впечатляващо е наистина, но разполагах се с 4 е, седмици, за да изготвя проучването си. Запознах се с е, проучването на ОИСР, което не навлиза много в е, подробности, но методологията, която използвате, е много надежна. Не мисля, че има по-добре изготвени проучвания. Разбира се, винаги можем да намерим какви критики да отправим към тяхното проучване. а, доказателствената част с хоризонта 2020 и периода, който вече изтече, ще бъде много важен и ми се струва, че ще усетим цялостно въздействие. Относно баланса между фундаменталното научно изследване и индустриалното научно изследване винаги е било доста сложен въпрос, но ми се струва, че през всички положения през новия период ще има много по-силно въздействие върху промишлеността. Добре, ако правилно съм ви разбрала по отношение на политиката по сближаване или политиката на външна дейност, мултипликационният коефициент е 2. Има някои измерения, които са по-социални, други, които са конкретно ни инвестиции. Говорим от коефициента 2 за общите разходи, на 4 пъти по отношение на европейският бюджет, тъй като има и съфинансиране. Така че общото финансиране на национално равнище е 4 пъти, по Тоест, общо 1 милиард има като въздействие 4 милиарда. Затова казвам, че говорим коефициент по 2 на европейския бюджет, но в част от неговата хранна дейност не всичко е пряко, се, пряко насочено към инвестиции. Около 0,5% от БВП, което което води до коефициент от 2, и нещо. Много е трудно да се изчисли конкретно. Запознах се с доста проучвания. Аз правя изчисленията по моя собствена методология. Но действително е доста трудно да се даде някаква обща представа. Председателят. Добре. ни казвам с други думи, най-общо в европейският бюджет половината от средствата се разходват за инвестиции. Ако оставим на страна разходите за функциониране и селско стопанство, може би трябва да поставим под въпрос изваждане на селско стопанство, но това е друг въпрос. На практика тези 0,5% БВП води до едно, до 1%, процент и половина въздействие в подкрепа на економиката, економическо въздействие. Като ефектът е много различен в отделните държави членки. Разполагате с разбивка на всички данни. Да, това са данни предоставени от университети, които са специализирани в проучванията около структурните, регионалните фондове. В дългосрочен план ми се струва, че най-важното по отношение на, на инвестициите дългосрочен план БВП на Европейския съюз ще бъде с 2% по-висока в сравнение с сценария, при който структурните фондове не съществуваха. Трябва също така да се вземе предвид и кризата. Въпросът, важното не е какво беше въздействието на банковата криза върху държавите членки. Въпросът е какво би се случило изобщо от економическа гледна точка Европейския съюз, ако ги нямаше европейските фондове и отговорът е 2% по-малко БВП. Хелга Тюпъл. Благодаря ви, господин, но не бих искала да знам възоснова на вашият анализ и неговите изводи. Смятате ли, че би трябвало да увеличим бюджетният дял, а, инвестиционният дял в европейският бюджет. Това е един от изводите, който вие правите. Струва ми се, че има потенциал в а, маш... големо мащабните инфраструктури в Европейския съюз, а, в научно-развойната дейност, по отношение на енергетиката може да се използва и малко повече финансовите инструменти, защото има много добра възвръщаемост на инвестициите. Не бих казал, че трябва да се увеличава бюджета. Да, в някои области може би трябва да бъде увеличен бюджета, в други области трябва да спори малко повече смелост при потребата на финансовите инструменти. Струва ми се, че облигациите за проекти биха могли да се използват и за други видове инфраструктура, за, в областта на енергетиката, на интелигентните мрежи, на регионално равнище, но тук се преминава на съвсем друго равнище и се поставя въпроса какво точно може да се прави с бюджета. Има други възможности за постигане на подобрение с средствата, с които разполагаме и ми се струва, че можем да го направим без да се притесняваме от намаляване на възвръщаемостта на европейско равнище. Към момента обаче ми се струва, че не е зле да се преразгледа, да се рационализира бюджета, тъй като той наистина подлежи на подобрение. Той може да даде много по-добро въздействие, ако беше по- целенасочен и по-добре съгласуван. Сега ще последните няколко през последните няколко години бяха направени доста усилия за координиране на бюджета, така че ако резултатите са положителни, то тогава може да се намери поводи за искане на обличаване на бюджета. Естествено, всеки може да има критики удобно функционирането на самия бюджет, но като цяло бюджет имат огромен потенциал. Според мен бюджета се подобрява и като качество, и като размер. С нетърпение очаквам да видя какво ще се случи през едните 7 години и как държавите членки ще адаптират стратегията си през този програмен период. Струваме се, че някои подхождат с не до там добри стратегии. Но ако предвидим достатъчно гъвкавост, мисля, че ще видим по-голяма част от потенциала на бюджета да бъде реализиран в сравнение с предишният програмен период. Тъй като през предишния период имаше много интересни регионални проекти, но много малко конкретни инвестиции. Не бива да забравяме, че крайната цел на всички тези публични политики, на всички тези публични инвестиции, не е да се разходва заради самото разходване и да се увеличават обществените разходи. Целта е да има конкретно въздействие върху заетостта, предприятията и в научно-развойната дейност конкретно измерение боят патенти годишно. А понякога забравяме този факт. Още проучване изглежда много интересно в много отношения. Първо, относно измененията на настоящият проект бюджет и на следващите проект бюджети, въпрос, който зададе и Хелга Тръпел, и коментарът на Ивайло Калфин. Очевидно е, че някои бюджетни пера имат много по-съществено въздействие в економиката в сравнение с други. И ако целта ни наистина е да подкрепим економическия растеж в един момент, къде, в който на европейско равнище има почти рецесия и много малко економически растеж, е добре да знаем, че има такъв потенциал. Втората област в която ще ни бъдат полезни вашите изводи, е свързан с бюджетният капацитет на еврозоната. Заедно с госпожа Барбие Гошер проведохме много разгорещен дебат за оптималната валутна зона в минута седмица в Страсбург. И от тази гледна точка сравненията, които предоставяте, са главозамайващи. Данните, които представяте, показват, че в сравнението между Съединените щати и Европейския съюз, тъй като Канада е малко по-особен случай, но като цяло и там има централизация американски стил. Както виждате, разликите са много съществени. И това притеснява не министрите, отговарящи за бюджета и не служителите, занимаващи се с данъчната дейност, а много от служителите, занимаващи се с държавните хазни. Някои държави членки и а, от време на време Европейския съвет и от време на време самият председател на Европейския съвет се пита как може еврозоната да разполага с един финансов инструмент, който да й позволи в случай на нужда да окаже подкрепа на държава членка, изпаднала в особено затруднено положение, или при други случаи да изиграе контрациклична роля и по този начин да избегне възможността от рецесия. Добре, защо не? Хипотетично погледнато. Но въпросът е какъв вид разходи ще се финансират с този инструмент? Ако разгледаме данните, представени от госпожа Барбия Гошар и от господин Нуниус Ферера, показват, че има различни възможни подходи. Очевидно е, че някои инвестиции имат по-конкретни, по-бързи резултати от други. Но от политическа гледна точка въпросът е дали съответните разходи, които, са най, които биха били най-полезни за подкрепя на економиката на еврозоната, дали тези виждове разходи са по-различни от разходите предвидени в бюджета на Европейския съюз. И дали основният проблем, който се поставя, не е свързан с необходимостта да има много по-голяма гъвкавост в финансовите програми на Европейския съюз. И това не е ли по-добре вариант пред това да се създаде нов допълнителен финансов инструмент, чиято цел е да бъде по-реактивен и по-гъвкавост да финансира конкретни нужди на еврозоната? Това наистина е един много широко мащабен дебат, който все още не сме провеждали. Искахме да има други бюджетни условия, за да можем да го направим. Трябваше да се постигне споразумение по МФР, защото Но не постигнахме това споразумение, съвета не беше готов, така че този дебет най-вероятно ще се проведе от следващия парламент през следващите години, но при всички случаи това е един подход, който вече е в е, ход и вашия принос наистина е от огромно значение и е, помощ. Сега, предвидили сме в рамките на доклада на а, Алдасоса а, изслушване на 20 марта, така че тогава ще можем да навлеземе по-подробно в темата. Благодаря ви, ако нямаме друго, но за сега продължаваме с координаторите.